Eh, Добър ден, уважаеми колеги. Започваме нашето заседание. Първата точка дневния ред е изявление на комисията за зачитане на националните механизми за определяне на заплатите и пенсиите. Комисар Хан е тук сред нас. Давам му думата. Разбира се, преди това го приветствам най-сърдечно. Заповядайте, господин комисар. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати,